и затова а, аз ще председателствам заседанието, като има предвид, че господин Ленен няма да може да дойде а, в резултат на така създалите се обстоятелства, трябваше да направим редица промени в дневният ред. Ще разгледам тези промени в днешния ред в точка първа от дневния ред. А преди всичко е, информация за утре. Ще започне заседанието нормално в 9 часа. Е, трябва да ви е, напомня, че е обявена стачка за утре. Имайте го предвид, когато планирате пътуването си за утре. А сега по точките от дневния ред. Тъй като господин Лене ще отсъства, ще отложим следните теми. Точка 8 е, обмяна на мнение е, по е, процедурата по несъстоятелност. Точка 9 също ще бъде отложена за следващото заседание. Става дума за сливанията. Някои други промени, които се отнасят до дневния ред. Пета точка ще бъде отложена по молба на нашата колежка Александра Тайн. Други изменения се отнасят до точка 7. Европейска заповед за запор на банкови сметки, т.е. доклада на господин Балтасаре. Той ще бъде разгледан утре на 21 февруари след 18 точка. Промени има и в точка 15 по искане на господин Гаргани, точка 15 ще бъде отменена. Тя се отнесе до парламентарния имунитет на Габриеля Албертини. 21 точка, свързана с директивата за командироване е, ще бъде отложена също за следващото заседание. А по отношение на становището на господин Балтасаре, точка 19, е, тя няма да бъде отложена, но ще бъде включена в дневния ред след точка 25. 26-та точка, устава на Европейската фундация, за която аз отговарям, мога да ви кажа, че също ще бъде отложена за следващото заседание. Защо? Защото междувременно съветът реши също да отложи темата от следващото си съвещание. Оставя си повече време при положение, че съветът отлага тази точка и разглеждането й е по-хубаво и ние да я отложим, така че разстоянието между двете заседания на нашата комисия и това на съответното заседание на съвета да не бъде чак толкова голямо във времето. И така, тъй като и разполагаме с много по-малко време, започваме по-късно. Бих искала веднага да започнем. Имате ли някакви възражения? Очевидно не. Започвам с съобщение на председателя. На 21 февруари, утре, в 12 часа, Комисията по вътрешния пазар ИМКО ще разгледа е, предложението за е, промени в е, законодателството относно продажбите. Това ще бъде една интересна дискусия и свързана с оценка от страна на колегите от ИМКО. Така че би било е, хубаво, който желая да присъства. А по отношение на протоколите, знаете е, каква е обичайната процедура. До този момент не са поступили никакви възражения относно протокола на 21-22 януари. Е, приемаме, че няма възражения. Четвърта точка е, е подобряване на достъпа до правосъдие, правна помощ при презгранични граждански и търговски спорове. Давам думата на господин Татеуш Свивка. Темата е много, много интересна и Очакваме с интерес неговото експозе. Става дума за доклад по собствена инициатива във връзка с е, една много интересна тема достъп до правосъдие във връзка с помощ при презгранични граждански и търговски спорове преди 10 години влезе в е, сила действащото към момента законодателство, но междувременно вече е, се очертава потребност от е, известни промени. Европейската комисия е представила своето предложение в резултат на изследвания, които са проведени по нейна поръчка – разполагаме с заключенията и констатациите от тези изследвания. Реакцията на повечето държави членки е положителна. Анализът показва, че повечето държави членки прилагат повече или по-малко успешно регламента, но има а, и определени моменти, които налагат при всички положения а, промени. Що се отнася до директивата, а, като че ли повече са все пак а, желанията за промени. Така че а, към този момент нещата не са чак толкова оптимистични и за това а, отново сме включили темата в дневния ред. Държавите членки е, по предложение на е, Европейската комисия би трябвало да е, се погрижат за едно по-добро прилагане на законодателството, особено в трансграничните случаи. Много малко граждани всъщност използват инструмента, който им се предлага. от директива 8 от 2003 година, защото всъщност гражданите не са информирани. Само около 12% от гражданите знаят за съществуването на презграничната правна помощ. И това е всъщност основният недостатък в този случай. Гражданите, които е, биха могли да се възползват от инструмента, не го правят просто защото е, не го познават е, добре. И същото би могло да се каже и за практикуващите. В този смисъл инструментът губи е, значението си и е, до голяма степен и стойността, добавената стойност, която предлага. За това би трябвало да се е, помисли как е, да се запознаят гражданите с възможността за е, подаване на молба за презгранична помощ. 12% средно. Е, 28% в Словения и в е, Нидерландия, т.е. по-малко от една трета, дори и в страните, в които инструмента се познава все пак е, по-добре, отколкото в е, по-голямата част от държавите членки. Така че очевидно би трябвало да поставим въпроса върху информираността на обществото. Също време аз а, а, бих поставил тук акцента върху необходимостта от създаване на бази данни, а, които да включват информация а, за практикуващи юристи, които разполагат с а, съответните познания и умения адвокати, е, които да говорят езика, да е, разбират езика, да знаят е, достатъчно за чуждата правна система. Ето, това би могло да насърчи до голяма степен използването на инструмента. И естествено, Липсата на подходящо на подходящ подход към съответния инструмент. Ние нямаме и съответната законова процедура, нямаме и достатъчно е, средства за налагане на правната помощ като е, инструмент, който да се използва и от потребители, и от практикуващи юристи. И всичко това е, предполага и повече средства, предполага допълнителни разходи. И както вече. Е, споменах е, многократно, хората не използват в достатъчна степен е, възможността, която предлага е, правната помощ. Би трябвало не само да се създадат тези бази данни на практикуващите юристи с подходящ профил, но и информацията трябва да се публикува, да стане достъпна за гражданите, така че те да могат е, е, да я намерят е, безпрепятствено и същевременно да се ползват от правната помощ безплатно. Това би бил идеалният вариант. Същевременно в момента използването на инструмента се затруднява и поради високите разходи, които трябва да се заплащат за адвокати, които разполагат с необходимите езикови и познания и познанията за съответната чужда правна система. И за това хората търсят някакви е, други альтернативни възможности за разрешаване на правни спорове с трансграничен характер, които обикновено са а, несъдебни. Така че очаквам вашите коментари и е, предложения за изменения. Крайният срок е 4 март в 12 часа и аз много се надявам, че благодарение и на участието ви в дискусията и на измененията, които ще внесете, ще подобрим текста, който предлагам на вашето внимание. Госпожа Герингер има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя господин Цвевка за неговият проект доклад. който допринася не само за преразглеждане на директивата, но и за Европейската година на гражданите. Информация по отношение на правната помощ е абсолютно необходима, защото когато липсва информация, гражданите не могат да ползват в пърна мяра правото си на правна помощ. Смятам, че стимулирането на различни извънсъдебни начини за разрешаване на споровете е много положителна идея. Подобно, подобен подход трябва да бъде насърчаван и аз ще предложа някои изменения в този дух. Смятам, че е, докладът е много добре подготвен и много навременен. Информацията, за правната помощ, както вече се каза, е много важен въпрос. И тук Европейската комисия трябва да изиграе своята роля, за да информира гражданите какви са техните права. Благодаря. Продължавам още един път докладчика. Благодаря. Госпожо Тайн. Благодаря, господин Свивка. Не съм проучвал много подробно вашата тема. Прочетох доклада. Но тук става непрекъснато дума за значение, е, място, роля и потребност. За това да се информират е, гражданите е, за възможността да използват е, правната помощ и за разходите за съответните е, дела за производствата. В е, Германия, в случаите, в които всъщност няма шансове, така да се каже, да се спечели дадено дело, се предвиждат определени облегчения. Дори е, е възможно и правната помощ да бъде безплатна. Естествено, при наличието на определени предпоставки. Освен това, тук се поставя и въпроса за ролята на адвоката. В повечето случаи, доколкото ми е известно, искания за освобождаване от плащане, от ангажимента за плащане на съдебните разноски поставят обикновено хора, които не могат е, да се изразяват толкова добре, защото са необразовани, защото са от е, определени слоеве на обществото и така нататък. Като изключим случаите, в които фирми подават е, подобна молба, просто защото е, междувременно вече са открили производство по несъстоятелност. Така че, когато се подава молба за е, освобождаване от е, задължението за плащане на съдебни разноски, би трябвало да помислим какво точно ще се включи и при кои случаи едно такова освобождаване в е, Германия обикновено е, федералните провинции поемат е, разходите за път, ако става дума за пътуване в рамките на Федералната република от една федерална провинция в друга, но като става дума за трансгранични случаи, за скъпо пътуване. Обикновено това са полети, например една от страните в Испания. Е, съдът конкретно се произнася е, по въпроса за това кой ще поеме е, съдебните разноски, включително и пътните. В този случай така че на място е необходимо, да кажем, е, е, да се появи защитник е, и да поеме защитата, но не винаги е възможно. Тук се изказаха много представители на АЛДЕ. А, ние говорим от името на Ребека Тейлър, която е докладчик в Сянка. Искам да благодаря а, на господин а, а, докладчика. Много важно е, когато се разглежда такъв важен въпрос, а, да се опрем на един добър доклад. А този въпрос е един от, една от темите, а, която е особено важна за гражданите на всички страни членки. И бих искала да подчертая значението на един аспект – мисля си за съвета. 17 от 27 страни членки са подписали Хакската конвенция от 1980 за международната правна помощ. И този факт не е за пренебрегване. Само 17 от всички страни членки са подписали тази конвенция. И като се има това предвид, мисля, че ние трябва да направим всичко възможно, за да подтикнем и останалите страни членки да подпишат конвенцията. Може би е необходимо и решение на съвета по този въпрос. Защото всички граждани на Европейския съюз ще имат полза от по-добър достъп до правна помощ. Това въжи и дори и за онези, които са извън Европейския съюз. Тоест искам да подчертая факта, че всички европейски страни трябва да подпишат конвенцията. Благодаря, господин Майер. Господин Майер. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Аз съм автор на становището е, за ИМКО по тази тема засилване на потребителската защитата на потребителите и естествено на отварянето на вътрешния пазар. Това са основните моменти в текста и аз мисля, че е, вашия докладчик много добре е представил тези два основни момента. От гледна точка на ИМКО мога да кажа следното. Е, ние всички е, знаем, че единият е, европейски пазар предстои да бъде завършен. Това означава да се отвори още повече и да се допълни европейското законодателство. Да кажем, кога съгласно европейското право за е, продажбите е, и покупките, договорът може да се смята за е, сключен. Но знаем, че има един прак от 2000 евро в случаите, в които е подаден иск до съда във връзка с дължими вземания. И това на практика означава, че дори когато подаваш иск задължими плащания, задължими вземания, ако се приеме съответния акт е, е, по темата, е, вече няма да е необходимо да пътуваш в друга страна. Можеш още от собствената си страна да подадеш молбата за започване на съответното производство. Това са така, основанията за приемане и на акта и за променяне на акта, за който докладва господин Свивка. Е, в случая става дума обаче за съдебни е, разноски. И е, една голяма част от гражданите, въпросните 12% средно за Европейския съюз, всъщност не знаят, че биха могли да подадат молба, на основата на която да се покрият разноските по производството. И затова в моето становище аз поставям едно искане, което се надявам вие да подкрепите. Комисията да започне истинска информационна кампания, включително и чрез интернет. Не само издаването на някаква брошурка, не само някаква публикация, а по различни форми и по различни пътища да информира и същевременно информацията да бъде подадена така, да кажем в интернет, че потребителят да може с едно натискане на бутона да влезе на съответната веб страница и да получи тази информация. И тогава наистина хората ще се ползват от правната защита, която им се предлага по граждански и търговски дела. Така че поставям акцента върху информацията. Благодаря ви много за това интересно изказване. Сега ще помоля представителя на комисията, господин Шария, да вземе думата. Дали представителя на комисията е тук? Желаете ли да вземете думата, моля? Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, господин докладчик, дами и господа, е, почитаеми депутати. Комисията е, обръща много голямо внимание на съдържанието на доклада на господин Цивка, който е подготвил един цялостен доклад който показва, че е, директивата за правна помощ от 2003 година трябва да бъде актуализирана. Предложенията на докладчика и неговите заключения отговарят на заключенията и на комисията, но и е, добавят нещо допълнително, нещо повече. Тъй като Европейската комисия в своите заключения посочва е, че наред със своите заключения тя ще вземе предвид и заключенията на доклада на Европейският парламент. Ние трябва да продължим да действаме в рамките на съществуващата правна система. Той за сега не става дума за преразглеждане на директивата, а за подобряване на нейното прилагане. За тази цела са необходими информационни кампании, също така да бъдат информирани и юристите, професионалистите, които също не са достатъчно добре запознати с инструментариума. Също така ще използваме правният европейски портал, който трябва да бъде актуализиран, да бъдат качени там всички данни, с които разполагаме, и за да може да го използват всички, които си ползват интернет. Комисията също така възнамерява да подготви практически наръчник е, за онези, които ще търсят правна помощ и за юристите, които я предоставят. Но комисията в момента не може да използва инструменти, които са прекалено скъпи в сегашните условия на економии. В доклада и в изказванията бяха казани много интересни неща, които комисията ще разгледа с много внимателно. Такъв, например, е въпроса за различията по отношение на прага на приходите, над които не се полага правна помощ. разгледахме предложението на докладчика, че в случая трябва да се съд, съдилищата по местоживеене трябва да преценяват този въпрос. А, и да се издаде сертификат от съответното съдилище. Нещо, което отговаря на нашите европейски процедури. А, не един път сме използвали подобна процедура. Бих искал също така, обаче да предупредя, че тук ангажираме бюджета на съответните Министерства на правосъдието. Е, и не трябва подобни удостоверения да се издават лесно или с лека ръка. Защото в директивата се обяснява, че искането трябва да бъде добре обосновано, за да може да, то да бъде удовлетворено. Има вече критерии за подбор, които действат, а също така и такси, свързани с този процес, задължителни такси, но взимаме, имаме предвид разликите в съдебните системи и затова в такъв случай не трябва да даваме карт бланш за възстановяване, примерно, на пътните разходи, на самолетните билети, и така нататък. В, когато става дума за семейното право, може би това е обосновано, но в, в, в, в гражданските дела, може би може да се използва интернет и там е да бъде по-ефикасен начин обменена информацията. Поздравяваме докладчика за неговия проект доклад, който е много полезен и ще подпомогне изпълняването на нашите цели, подобряването на достъпа до правосъдие. Господин Цвевка, госпожа Тейн имаше въпрос към вас. Бихте ли искали да му отговорите? Да, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги за техните забележки, за тяхния принос, който ценя много високо. Благодаря и на Европейската комисия за нейният ангажимент да работи по този въпрос и за това, че взима предвид заключенията, съдържащи се в моя доклад. И разбира се, ние се опираме на опитът от прилагането на директивата през последните 10 години. Особено важно е това, че директивата от 2003 година въведе минимални, подчертавам, минимални норми тя съвсем не регулира всички аспекти на правната помощ. Нейната цел е да въведе минимални норми за всички страни членки, които трябва да бъдат съблюдавани и които да бъдат в полза на гражданите. Колкото въпросът на Александра, мисля, че той, на него вече бе даден отговор от представителят на Европейската комисия. Но искам да подчертая също така, че ние все още не използваме съвременната информационна технология. Или ако използваме, то недостатъчно я използваме. Същото може да се каже за всичко свързано с процедурите по искане и даване на правна помощ. Може почти безплатно да се ползват информационните технологии, за да може да се подобри начинът по който гражданите се оправят в, в е, джунглата от а, е, е, с, законови а, изисквания. А, същото въжи и за правоприлагащите органи. Може би трябва да подчертая, че след като имаме достатъчно правни инструменти в, за, относно функционирането на вътрешният пазар, необходимо е да допълним този проект и затова са ни необходими съответните правни инструменти – трябва също така имаме начини да насърчаваме извънсъдебните споразумения. Да насърчаваме използването на различни альтернативни методи за решаване на споровете. Защото големите търговски дружества винаги ще се оправят, но отделният гражданин се нуждае от защита – Те трябва да имат улеснени е, условия за достъп до правна помощ. Отбелязвам, както каза и представителя на Европейската комисия, ние не говорим за преразглеждане на директивата. Става дума за е, средства, които ще помогнат за нейното по-добро приложение. И в резултат на това, когато е, всичко това бъде направено, може би ще трябва да вземем решение за преразглеждане на директивата и е, установяване на стандарти не толкова минимални, а такива, каквито те трябва да бъдат. Благодаря. Нашият колега господин Майер би желал да вземе още веднъж думата, господин Свивка. Да, госпожо председател, бих искал да взема отношение е, показаното от господин Свивка, докладчика. Да, наистина всичко е много важно, а именно комбинацията от инструменти трябва да се има предвид. Е, помощта относно е, съдебните разноски е, са един много съществен елемент – модерните средства за комуникация би трябвало да се използват на всяка цена. Няма нужда от пътуване, когато можеш да проведеш видеоконференция. Няма нужда е, от поемане на е, понякога твърде високите пътни разноски за полети и така нататък е, между Гърция и Германия, включително и в случаите, в които става дума, да кажем, за бракоразводни дела и за свидетели да се пътува непременно, след като а, могат да се използват видеоконференциите. Много трудно е и в Германия, включително, да се убедят съдиите да провеждат по този начин а, заседанията на съда или разпита на свидетели, да изслушват страните. Струва ми се, че би трябвало да се опитаме да наложим е, е, модерните средства за комуникация, защото ние сме е, наистина граждани, които могат да допринесат за по-добра информираност. Госпожа Лихтенбергер има думата. Благодаря много за това, което казахте, господин Майер. Наистина, е, видеоконференциите са нещо изключително важно, интересно и полезно. Е, ние знаем, че понякога е, се налага продължение на дни да пътуваш просто за да проведеш един разговор с партньори. Включително и в тук, в рамките на Европа, на Европейския съюз, трябва да се създаде една съвместима система с а, техниката, с която и ние разполагаме тук. Така че съвместимостта на комуникационните и информационните системи е много важна предпоставка за осъществяване на а, видеоконференциите, за които говорим, и за економисване на много средства. До този момент обаче не е възможно да наложим това средство, тъй като се оказва, че държавите членки в Европа са закупували и са инсталирали различни системи. Най-малко 15 такива системи съществуват в Европейския съюз. Дори в нидерландския парламент, в Сената, във втората камера, има система, която е несъвместима с тази в Европейския парламент и по тази причина ние не можем да провеждаме видеоконференции с колегите там. Наистина би трябвало да се мисли Именно за това и би трябвало Европейския парламент е, би могъл да е, допринесе за е, закупуването на съвместими системи, защото а, ние не можем да осъществим видеовръзка дори и с а, съда в Люксембург, когато желаем да разговаряме с колегите там. Съжалявам много, че може би по процедура не се обадих на правилното място, но исках да реагирам. Да, благодаря ви, госпожо Лихтенбергер. Естествено, че вие казахте нещо, което лежи на сърцето на всеки един от нас. Би трябвало да се опитаме да намерим някакво решение на тези технически затруднения, с които се срещаме. Госпожа Тейн, тъй като става дума за електронни системи и информационни системи, се налага да взема думата отново. Когато се поемат съдебните разноски, включително и за пътувания и така нататък, обикновено периодът за отпускане на средствата е доста продължителен докато в Испания, да кажем, в рамките на половин ден можеш да получиш разрешение, т.е. този твоя адвокат или защитник получава разрешението по електронен път и по електронен път получава също и удостоверенията и, и необходимите документи, които доказват, че неговият клиент наистина се нуждае от правната помощ, за която говорим. Така че е, в Испания са необходими само няколко часа и вече се разрешава правна помощ. Като всичко е уредено именно по електронен път. но когато става дума за, да кажем, трансгранични дела, в които страните са от Испания и от Германия, от Испания е възможно да се обърнеш към германските ведомства и от тях да получиш по електронен път съответните удостоверения. И така ние вече ви съобщихме е, срока за внасяне на измененията 4 мая 12 часа. А сега преминаваме към другия горещ картоф. Става дума за европейското право за продажби. Още през е, този легислатурен период е, се надявам, че ще приключим с работата по това досие. Междувременно вече проведохме доста изслушвания и доста семинари. Предстоят и други такива през следващите месеци. Един от докладчиците, господин Дарлингуер, е тук и аз му давам думата. Благодаря, госпожо председател. Тук съм. Въпреки, че има а, избори в неделя в Италия. И все пак съм тук. Това е страхотно. Аз а, горя за европейското право в областта на продажбите. Много близо е този въпрос до сърцето ми. Vediamo oggi alla discussione di una proposta di documento di lavoro. Както каза госпожа председателят, е, днес разискваме проекта на работен документ, изготвен след интензивни консултации. Различни хора е, дадоха становища, все с голямо значение. Много хора участваха е, в работни срещи и други срещи на експерти, институции и други среди, заинтересовани от тази тема. Внасяме работен документ, който все още не е проект на резолюция, е, защото има някои проекти на изменения които трябва да обсъдим. И искам само процедурно да очертая състоянието на нещата. Все още се работи. Искам да благодаря на колегите, които участват в целия този процес. Тук благодаря и от името на господин Лене, защото е много единен процесът на сътрудничество между докладчика и съдокладчиците. Искам да благодаря на всички, които ни оказаха съдействие, колегите, другите членове на комисията и Сюзане Кнефел, която невероятно ни подкрепя в секретарията. В този документ наистина стигаме до същината на въпроса. Проведохме е, първоначални дълги разисквания, е, където имаше доста критика е, в един момент всички искаха всичко да се промени. Някои пък е, от участниците в работата е, някак оставаха безучастни като нагласа. Ние е, направо се занимаваме конкретно с същината на материята. И постигнахме напредък. От предишната нагласа при която някои казваха ние сме за, а други казваха ние пък сме против, постигнахме напредък. Излязохме от това състояние. Сега има различни становища, не всички от тях са идеологически отцветени, не всички от тях са проявление на инат. Но някак сега вече сме по-конструктивни в движението си напред към създаване на такова общо европейско право в областта на продажбите. Мисля, че е, тази правна материя е в сърцевината на европейското право и сега е, е предприемаме решителни стъпки, които се надяваме много да помогнат е, на единния европейски пазар. Е, ние се стремим да допринесем разрастването, за разрастване на е, обема на продажбите, а не за неговото свиване. Е, тук няма място за спор. Европейското право в областта на продажбите ще има съществен принос за постигане на тази цел. В противен случай работата ни е безсмислена. Ние говорим за растеж, за излизане от економическата и финансовата криза, но не можем да пренебрегнем факта, че една от истинските пречки за напредъка не само за единна Европа, но и за благополучието на хората е високата степен на фрагментация на различия между законовите уредби, които регулират ежедневния ни живот и дейност. Ако погледнете физиологията на е, живота, е, който водим всеки ден, това имам предвид. И за това аз не се върнах в Италия, а останах тук. Това има огромно значение. Длъжни сме да е, окажем целият натиск, на който сме способни, за да се решат проблемите в тази сфера – Нали, идеологическите съображения са по-скоро свързани с емоции, е, е, така с психологически нагласи. Е, ние би трябвало като специалисти да погледнем безпристрастно, обективно, да навлезем в детайлите. Предложили сме ви альтернативи, И това е истински принос е, към работата по същество. Това са първите ми бележки. Ще видите, е, че е, в нашия работен документ ще се съдържат някои доста големи промени в сравнение с първоначалния текст на комисията. Някои от тях са дори радикални. Това не означава, че е, отхвърляме текста на комисията, а ние просто упражняваме правомощията на парламента като съзаконодател. Ние уважаваме, зачитаме правомощията на комисията да разработва проектите на нормативните е, актове, но имахме редица критични бележки. Критиката а, е, често пъти в миналото е водила до липса на конструктивизъм и затова този път е, се опитахме да гарантираме, защото е, критиката а, да бъде източник на положителни конструктивни промени. И така смятам, че постигнахме и тази решаваща промяна, тази решаваща стъпка напред. Не можем просто да се откажем от тази материя. Това е политическия фон който исках да очертая пред вас. Нека сега преминем към съществото. Най-напред структурата. Ние не искахме напълно да се откажем от структурата, предложена от комисията, но тук е, имаше едно различие между материално-правната част на текста и приложенията и ние искахме е, да е, се изготви един по-хомогенен документ, който лесно може да бъде възприят, когато се чете. Дискусиите, които току-що проведохме, бяха насочени към необходимостта на европейските граждани от наличието на общо европейско право. Вярно, че има сложности. Измененията, които сме внесли, разбира се, са свързани преди всичко с изменяване на основния текст. И сега най-важната промяна, която сме направили, искам да я сигнализирам в началото, тя е свързана с приложното поле. Е, разбира се, такава норма имаше, но ние искахме да направим избора си по-решително. да а, е, подведем под действието на този бъдещ акт не само а, е, физическата покупко-продажба на място, а и продажбите от разстояние, както и продажбите в интернет. Е, тези ограничения, които ни бяха предложени в приложното поле, е, водеха до някои други е, проблеми. Non possiamo partire con obiettivi. А, значи тук а, колкото повече а, неща включим в приложното поле, толкова по-голямо еднаквяване ще настъпи в Европа. Ние се нуждаем от амбициозен а, подход не бихме искали хората, когато прочетат текста, да се оставят мнение, че той е погрешен. Това е грешно, това е вярно. Искахме да махнем пречките. Тоест идеята, механизмът да заработи, да се види как функционира, да се види дали го възприемат хората и дали е полезен за вътрешния пазар или не. Защото от тук проистичаха опасенията на някои хора. И за това а, трябваше да преодолеем част от тези опасения. От тук е, и предложението да а, ограничи, да се ограничи приложното поле. За това възприехме тази позиция. Нека да се види 5 години как ще работи системата и след това да се направи реформата. Да не стане така, че е, отгоре надолу се налагат бюрократични решения. А по-скоро бихме искали да има е, и инструменти за стимулиране. Така се изработват подходящи мерки. В противен случай, непрекъснато трябва да изменяте актовете. Тази обща категория, категориите от на договорите от разстояние и на договорите в интернет, изискваше да се приспособят някои от първоначалните предложения на комисията. И трябва да се гарантира привеждане на текста в съответствие като цяло с а, това, че а, при тези договори, които цитирах, а, се продава цифровизирано съдържание. А, има а, и този проблем с а, компютърните облаци, който също трябва да бъде решен. Има а, и още един трънлив въпрос, който непрекъснато се поставя. А, и а, е източник на непрекъснати критики, а именно съотношението с регламента Рим 1 и членове 1 и 11. Този въпрос се третира и в някои точки от преамбюла. Предложението ни тук нашата идея е да се избере Да се помисли за избирането на е, акт факултативно или диспозитивно, защото може да се стигне до противоречие с е, различни действащи актове. Значи, е, по отношение на Рим 1 се поставя въпроса за обявяването на съда за компетентен да разгледа определен спор. Трябва най-напред спорът да бъде сведени избора до законодателството на две държави членки и тогава вече да се направи избор между Рим едно или този акт, който да се избере по волята на страните. Тук трябва да помислим и за известно упростяване. Упростяването беше сериозна част от нашите разисквания. дефиницията е много важна, за да се определи съотношението между Рим 1 и настоящият акт. Значи там а, а, препратката към националното законодателство на държавите членки а, изисква да се види кой и как ще възприема факултативния инструмент. Тоест, трябва да се види какво се урежда от този е, факултативен е, инструмент е, в областта на облигационното право? И така ние упростихме подхода. Смятаме, че подходът, който сме възприели, ще удовлетворява и е, продавача и купувач. Следващият момент е свързан с добросъвестността. Ако сте на континента Европа, Юристите всеки ден се сблъскват с това понятие. Понятието за добросъвестност в юридическия смисъл на думата. В прецедентната правна система това понятие не съществува по този начин. Системата е различна, там юристите работят с други категории. Затова искахме по-добре да дефинираме е, ставащото в Европа. Правните институти. Е, се разполагат в определена система, прецедентна или континентална А, и а, тук вече ние излизаме на едно друго ниво, европейско ниво. А, да кажем, в европейското право няма никаква правна уредба на фигурата на юридическите лица. И, значи, а, изработваме европейско право а, в някаква област, обаче в тази област континенталната и прецедентната правна система твърде много се различават. И от тук проистичат определени трудности. Пример за това е Бонафидес, добросъвестността. Това може да се окаже пречка при някои спорове където да се наслоят съмнения, опасения. Както казах, това понятие бе предмет на доста пространни обсъждания. Не всички бяха убедени, че трябва да го възприемем, но ние се стремим към това да няма възможности една от двете страни да злоупотребява, да проявява непочтеност към своя съконтрагент. И за да се постигне тази цел, понятието добросъвестност играе много голяма роля. Значи, нуждаем се от единно определение, от единна дефиниция на това понятие в нашия европейски акт. И за това тук колегите предложиха доста изменения. Аз почти приключих вече. Много още може да се говори. Е, искам да се спра на средствата за правна защита. В случай на неприлагане или погрешно прилагане на облигационното право и а, рав, равновесието, което да се постигне при а, свободния избор на средство за защита. Правото на средство за защита – също беше предмет на нашето внимание. Дали договорите да бъдат а, е, а, е, обесилени, дали да бъдат развалени или просто а, е, продавачът трябва да има възможност да положи максимални усилия да изпълни задълженията си при условия най-близки до тези, които са били имани предвид при изключването на договор. Трябва да е сигурно, че един неудовлетворен купувач трябва да има възможност за реституцио, за възстановяване на предвиденото в договор. Преваленте per vedere in che modo si colloca il... И тук имахме различни Възможности. Три възможности. В зависимост от това, в зависимост от това дали стоките не съответстват на изискванията на договора, или хипотезата на неизпълнение е друга. Много неща трябва да бъдат решени във връзка с възстановяването, особено при цифровото съдържание. Тук има един 10 годишен срок, който предлагаме да бъде намален, 10 годишен давностен срок. Има, разбира се, и съпътстващи мерки, които те първа трябва да бъдат дефинирани. И е, също провеждаме връзка с альтернативните способи за решаване на спорове между страните. Мисля, че трябва да положим максимално усилие е, да е, разискваме измененията, да предложим альтернативи, да предложим усъвършенстване на текстовете. Открити сме за предложения. Надяваме се, че и комисията ще е, прояви своето внимание в това отношение. Благодаря, господин докладчик. Давам думата на госпожа Лихтенберге, след което ще се изкажа аз. Е... Много сърдечно благодаря на колегата Берлингуер, а също и на колегата Лене, който отсъства в момента. Все още не съм имала възможност да проуча много подробно всички тези изменения. Те са много на брой. Наистина огромно е количеството. Ще се огранича само до някои от въпросите, които бяха споменани. споменати. По принцип, европейското право ще, се, е, ще влиза в действие само в случаите, в които може да се констатира, че е, правата на потребителите са по-слабо защитени в рамките на националното законодателство. И тогава тези, за които в крайна сметка е, извършваме нашата законодателна дейност, няма да бъдат убедени, че е, правният инструмент, който им предлагаме, е, действително е от полза за тях. Той ще остане само едно парче хартия. Така че за мен е решаващо това, доколко ще е, можем на практика да наложим е, правата на потребителите. При е, така, опционалното използване на този инструмент. Освен това, в нещата при акта на покупко-продажбата трябва да се установи каква е връзката с националното законодателство и как са уредени въпросите в съответното национално законодателство. Тоест, отново ще трябва при всички положения да се имат предвид някои елементи от най-малкото две национални законодателства в областта на продажбите. И това, според мен, е проблем. Именно в областта на защитата на потребителите ние Би трябвало не толкова да акцентуираме върху законовата защита на потребителите. Така че, естествено, тя е важна, но също толкова е важно как се прилагат тези права на практика. И струва ми се, че тук нещата куцат в повечето държави членки. Просто защото, да кажем, както в националното, така и в е, европейското законодателство в областта на продажбите, е, нещата не са абсолютно чисто уредени. Е, включват се различни елементи от националното, и от европейското законодателство, което разводнява картината. Така че все още и понякога и поради неосведоменост практическото а, налагане на защитата на потребителските права а, не е достатъчно. Ако ние наистина а, а, искаме ефективно, реално да защитим правата на потребителите, тогава не би трябвало да даваме е, възможност на предприятията да избират с, е, между националното и е, европейското законодателство, защото предприятията естествено винаги ще са по-добре информирани и ще гледат е, да изберат именно това, което е най-изгодно за тях, а не за потребителя. Макар, че доколкото е, разбирам, с предприятията, които е, така, доброволно ще се съгласят да използват по-неблагоприятното е, за тях законодателство. Естествено, не са много. Въпросът е как точно е, и в какви срокове ще се осъществяват и налагат потребителските права. Това е основният момент. Така че Инструментът е добър и силен, но е, и към момента на основата на действащото законодателство, но е, може би за, защото просто хората не прибягват към него. И същевременно, защото и потребителите и предприятията очевидно не си обещават е, много голяма полза. За търговците и за предприятията, и най-вече за търговците, трябва да подчертая, е, естествено е по-изгодно да не се е, прилага именно е, този правен инструмент на, от европейското законодателство. Но за потребителите и за предприятията той би могъл да бъде много полезен. И затова, според мен, трябва да се концентрираме отново върху осведомеността и най-вече върху защитата на потребителските права. Е, когато казвам информираност, имам преди това, че е, малко хора, особено потребители, ще се преборят с целият този е, сложен юридически текст. Но ние трябва да им предложим една кратка, достъпна, разбираема информация. Това е, което искам да кажа. Благодаря. Аз също съм се записала за тези разисквания. Мога да ви е, кажа и да споделя с вас, че извънредно е, се чувствам объркана от е, този проект на регламент за общо европейско право на продажбите. Първо, е, защото не мисля, че има необходимата степен на яснота – преди няколко месеца работихме и гласувахме директива за защита на правата на потребителите, която в момента се въвежда в националните законодателства на 27-те държави членки, а сега като че ли поемаме в друга посока. Мисля, че този регламент ще доуслужни правната среда и ще се изложим на е, опасността от умножаване на броя на споровете. Но бих искала съвсем ясно да кажа откъде проистичат резервите ми. Те не се дължат на факта, че ще има регламент и обща европейска правна уредба на продажбите. Моите резерви проистичат от диспозитивния характер на приложението на този бъдещ акт. Именно това ще навреди на правата на потребителите и на техните възможности. Защото е, един такъв а, акт, ако е факултативен, означава, че и националното право на определена държавна членка в някакъв момент ще стане също факултативно, т.е. по избор на страните ще се прилага или не откъдето защитата на потребителите се превръща в нещо диспозитивно и вече е, няма да има тази гаранция, с която са свикнали потребителите, няма да има тази степен на защита има права е, и норми за защита на потребителите, които имат предимство е, пред предложеното тук. Констатирам следното е, от гледна точка на всички заинтересовани субекти. Е, това предложение Е, води до един подвиг. То трябва да обедини е, Сдруженията за защита на потребителите. Аз много добре е, е, познавам е, някои такива водещи изружения във Франция. Те са категорично против този проект. И малките и средните предприятия и бизнес е Europe. В Франция има определено общуване е, чрез Медев и е, Бизнес Европа с потребителите. И от тук проистичат несъгласия. Именно благодарение на тази правна несигурност, която ще създаде новата правна уредба, за защитата на правата на потребителите. Всъщност потребителят не е свободен да избере съгласно кое право да се защитава. И предприятията ще избират гаранциите и средствата, които ще се прилагат задължително в момента, в който изборът е вече направен. И така ще има едно отслабване на степента на защита. Въпрос, на който се спря госпожа Лихтенбергер. Има един проблем, който в момента не е уреден от действащите директиви. това е пазарът в интернет. Продавачите е, искат е, да се е, развие такава уредба, да се създаде, защото в момента такава липсва и те искат да им бъде създадена. Но тази среда на цифровата економика е вече достатъчно сложна отношенията, правоотношенията между продавач и купувач е, е, са извънредно дистанционни, отдалечени и е много трудно да се при... гарантира прилагане на нормите за защита на потребителите. Ако към всичко това добавим един акт с факултативен характер, става още по-лошо тъй като за всички предприятия, които се намират в трети страни, ще се наложи да се съобразяват с 27-те режима и ще се добави един акт с факултативен характер. Всъщност, те, предприятията в третите страни, ще могат да избират най-благоприятния за себе си режим от 27-те, плюс този акт ще има и факултативен характер. Да, трябва да се гарантират и да се уредят продажбите в интернет, но далеч не съм сигурна, че факултативен акт в връзка с продажбите ще бъде решение. И за това съм принудена да направя заключение че е, редно аз поне да внеса изменение с предложение да се отхвърли този проект. Сега госпожа Тайн. Ja, Dank den, uh, beiden, uh... Благодаря и на двамата докладчици. Измененията вече са внесени. До този момент э, разполагаме с тях само на английски. Смятам, че от гледна точка на договорното право изобщо е хубаво човек да може да е, прегледа текста на собствения си език. Така че ще направя само няколко предварителни бележки. От всичко, което чух до този момент, е, мога да разбера, че много от е, юристите не са е, никак доволни и критикуват предложението. Има и много цитирани дела в е, предложението са включени очевидно текстове, които са много по-спорни, отколкото в началото се е смятало. Очевидно е, е са необходими корекции, необходими са подобрения. Трябва е, да се направят връзките, трябва да се помисли за това къде точно ще се внасят молбите, исковете. В случаите за връщане, е, да кажем, или е, в случаите, в които потребителят смята, че е ощетен и неговите права не са защитени е, и не са спазени, така че цялата система трябва да се създаде. Очевидно, структурата трябва да бъде много стройна и добре премислена. По тази причина, и като това очевидно липсва, се налагат много изменения. Естествено, че и госпожа Кастинг и госпожа Лихтенбергер е, посочиха е, много важни елементи, които трябва да се съобразят. Аз самата съм от е, държава член, в която въпросът с потребителската защита е много актуален. И е, ние е, не съветваме потребителите да сключват сделки за продажби с представители от страни, в които според нас не съществува необходимата правна сигурност. Тоест, усилията на моята държава са насочени към това именно да възпрем хората да правят рискови сделки. Доколкото ми е известно, все още не съществува законодателство, което да пази купувача при продажби онлайн. Така че възможно е в момента на влизане на европейското законодателство да се окаже, че в Австрия все пак националното законодателство тъй като тези е, празни места, тези дубки в нашето национално законодателство много бързо се запълват, да бъде е, по-добро от гледна точка на потребителя и да предлага по-висока степен на защита. Сега, когато обсъждахме е, съответния доклад по собствена инициатива, аз е, заявих, че е, в някои случаи предложението на комисията отива твърде далеч. Е, би трябвало да мислим и за средното съсловие, за малки и средни предприятия в е, моята страна, в Германия. Е, Зная, че колегите също имат доста критични бележки в това отношение, така че националното законодателство, поне за Германия и за Австрия съм сигурна, предлага за момента едно много по-добро ниво на защита, включително и на предприятията. Малки и средни. Още нещо бих искала да кажа. Всъщност е, става дума за въпрос, който ще е, насоча към комисията. Възможно е да става дума за слух, но вчера или онзи ден чух, че най-вече във Франция и в Великобритания и Германия – Комисията не изключва варианта да се откаже от внесеното от нея предложение, да го оттегли. Бих искала да знае има ли нещо вярно в това. А, малко вече закъсняваме. Ще отговори ли Европейската комисия на зададения въпрос? Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Комисията приветства изключително задълбоченото разглеждане на предложението, внесено от комисията от е, двамата докладчици. Съвсем е, конкретно ще отговаря на въпроса, зададен от госпожа Тайн. Комисията няма намерение да оттегля предложението си. Так му обратното. Предложенията, внесени от, за изменение, за промяна от двамата докладчици, са много разумни. Само няколко секунди имаме още. Пет минути допълнителни ни дадоха преводачите, така че моля ви накратко изложете аргументите си. Да, благодаря ви. Ще подчертая, че Измененията във връзка с Рим 1 и изясненията са много важни. Да, става дума за, за пояснения, които трябва да се да са гарантирани във връзка с това дали е, се гарантира защита на потребителите от европейско право. Благодаря за лаконичните отговори. Е, значи, срокът за измененията е 23 април на обед. С това закривам е, сутрешното заседание. Ще подновим работа в 3 часа след обед, когато ще работим при закрити врата ще обсъждаме въпроса с свалянето на имунитети.